и политическите групи могат да отпразнуват резултата тази вечер. А сега давам думата на председателя Бароза. Благодаря много. Благодаря, господин председател, госпожо министър-председател, госпожо Торнинг Смит, уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент. Искам да благодаря на министър-председателя за открития подход, който изрази желание да се постигне една отговорна, добре развиваща се е, зелена Европа. През октомври миналата година ви казах, че съм убеден, че Дания може да допринесе с много към общия ни проект. Днес изслушах вашето изказване, изслушах вашите вдъхновяващи коментари е, за Европа и за общностния метод и съм още по-убеден в това. Дами и господа депутати, много добре си даваме сметка колко тежки са економическите условия в Европа в момента. През октомври миналата година представихме карта, пътна карта към стабилност и растеж. Целта беше да се защити еврозоната от кризата, да се е, укрепи банковата система чрез рекапитализация и стабилността и економическите, економически растеж да стане най-големия приоритет и да се създаде европейско економическо управление. Не трябва да забравяме, че без ясна и силна реакция на европейско равнище няма как да постигнем целите си за економически растеж. Комисията възнамерява да довърши тази пътна карта, да се стигне до дефинитивно решение за Гърция и до система от защитни предпазни мерки. Не може да се работи само с дисциплина и санкции. Да, дисциплина трябва, но ни трябва също и сближаване. Стабилността е от огромно значение, но ни трябва и економически растеж. Затова в Европа ни е необходимо повече сближаване, повече солидарност и повече економически растеж. Все повече нашите партньори и международните инвеститори питат какви са бъдещите е, перспективи пред Европейския съюз, що се отнася до економическия растеж. Е, няма как да излезем от кризата, без да можем да, да дадем един добър отговор на този въпрос. Комисията планира мерки, но не трябва да се забравя, че на ниво държави членки много често действията са неравномерно разпределени и често недостатъчни. Ако искаме решението на кризата да е постоянно, трябва да се действа възможно най-решително и да се работи за растеж и фискална консолидация. Откъде ще дойде този растеж? тъй като фискалното пространство в повечето държави членки се свива, възможностите за растеж ще дойдат от структурните реформи, от увеличаването на конкурентоспособността и от целевите инвестиции. Трябва да се инвестира в приоритетни проекти, особено в иновационни проекти и да се използват максимално средствата от фондовете, които все още не са използване и да се постигне достъп до пазара в страни извън Европейския съюз. Какво имам предвид? Нека ви да ви дам една иллюстрация. Имаме близо 23 милиона безработни в Европа. Също време, но имаме близо 23 отново милиона малки и средни предприятия. Ако създадем подходящи условия, всяко едно малко и средно предприятие да създаде още едно работно място, ще победим безработицата. Така че отговорът на въпроса за растежа се намира именно в нашите предприятия, включително и в малките и средни предприятия. Начинът да постигнем тази цел е чрез един по-гъвкав пазар, по-малко бюрократични изисквания и по-добър достъп до финансиране. Това е сериозният проблем сега. Липсата на достъп до финансиране. За това могат да се използват структурните фондове за да, като обезпечение за финансирането на малките и средни предприятия и може да се използва възможност за инвестиране в иновационни проекти. Предложихме множество инициативи, за възможности и за младите и се надяваме, че всички тези конкретни предложения на 23 януари в съвета ще бъдат предвижени напред. Социалната справедливост също е част от решението и тя е централен елемент от нашата стратегия за растеж, тъй като тежестта на кризата трябва да се разпредели справедливо в цялото общество. Ако се опитаме да реагираме на кризата без да се погрижим за социалната справедливост, няма как да спечелим доверие. За това следващата седмица в понеделник ще се срещна с социалните партньори в Брюксел и ще работим по този въпрос. Както казах, в Европа растежът трябва да зависи от единия пазар. Трябва да използваме неговия голям потенциал и да приемем ключови мерки като възможности за нови капитали, нови правила за обществените поръчки, електронни плащания и други. Трябва също така е, да достигнем до крайно решение за европейските патенти. Вече десетилетия обсъждаме този въпрос, така че силно се надявам още в началото на работата на датското председателство въпросът да бъде приключен. Франция, Германия и Великобритания са последните страни, които създават пречки пред мерките за патентите. Не е приемливо, недопустимо е толкова важна инициатива да се блокира поради разногласия. Европа трябва да се придвижи към растеж, а пък иновациите в момента се сблъскват с огромни пречки поради различията в правилата – Крайно време е да отбележим още една точка по пътя към победата. Уважаеми дами и господа депутати, много от мерките са свързани с стратегията Европа 2020. Кризата няма да се преодолее, ако не прилагаме сериозно тези мерки. Трябва да работим изключително целенасочено и последователно. Стратегията Европа 2020 година изисква да действаме още сега. Сърцевината на тази стратегия е постигането на устойчив растеж. Създания споделяме целта да се постигне зелен, екологичен растеж и очакваме от датското председателство да работи по директивата за енергийна ефективност, както и пътните карти за ниско въглеродната економика. През втория европейски е, семестър за координация на европейската е, политика в областта, областта на економиката, е, ще натрупаме нов опит. Трябва да използваме опита, натрупан от първото такова полугодие и да вземем предвид взаимозависимостта на нашите економики. Комисията публикува по-рано от обичайното проучването за годишния растеж за тази година, за да може още преди пролетният евро... пролетния Европейски съвет да се предприемат мерки. Фискална консолидация, мерки за насърчаване на растежа и структурни реформи. Всичко това се препоръчва в проучването и целта е мерките в тези три области е последователно да се въвеждат навсякъде в Европейския съюз. Много важно е също така да продължим да приключим и да приключим преговорите по новия фискал, фискален пакт, обсъден миналия декември. И датското председателство, надявам се, ще може да поддържа връзката между страните в еврозоната и тези, които са извън еврозоната. Много важно е да се зачита легитимната роля на всички институции на Европейския съюз. Датското председателство ще трябва да работи по две нови предложения за по-силно економическо управление в е, еврозоната. Предложение е направено през ноември по член 136 от договора във връзка с постигнатото споразумение по така наречения пакет от 6 законодателни мерки. Датското председателство ще работи и по многогодишната финансова рамка. Тя ще бъде един от най-важните двигатели за създаване на работни места и економически растеж, в Европа през следващите години. Преговорите няма да са лесни. Такава е атмосферата в момента, но се надявам също времено, че датското председателство ще прави реалистични балансирани предложения, които да могат да постигнат конкретни резултати за европейските граждани, използвайки добре всяко едно евро от европейските фондове. И в заключение, нека да ви кажа, винаги сме се стремяли към една отворена и безопасна, сигурна Европа. Датското председателство за последен път ръководи Европейския съюз преди 10 години и на на Европейския съвет в Копенхаген Дания ръководи преговорите, които дадоха възможност 10 нови държави членки в последствие да се присъединят към Европейския съюз. Комисията подкрепя всички усилия гласът на Европа в глобален план да стане по-силен чрез подходяща работа на службата за външни дейности. Много важно е също така нашата водеща роля по отношение на устойчивото развитие да продължи да се поддържа. Ще работим по Шенгенското споразумение, по общата система за обежище. И тук искам да подчертая, че много се радвам, че датското председателство заяви, че един от приоритетите е свободата на движение в Европейския съюз. В заключение, нека а, е, да заявя, че в а, е, едни трудни времена, като днешните, датското председателство ще прояви целенасочено и творческо отношение а, е, повече от всякога до сега. Трудни са задачите ни, но ако работим целенасочено с подкрепата на всички институции, е, мисля, че датското председателство ще постигне успех. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, господин Баросо. Сега започваме дебата от името на НП. Господин Дол за 5 минути. Госпожо председател на съвета, драги колеги, председателството на председател на Европейския съюз не е лесна работа. Обеден съм обаче, че след вашия стаж е, като европейски депутат, е, вие сте готова да поемете тази функция. Госпожо председател, аз се присъединявам към четирите приоритета, е, които сте си поставили за 6 месеца. Отговорност, динамизъм, Зелена Европа и сигурност. Приветствам тези амбиции, споделям ги, но всеки един от нас знае, че председателството не избира само приоритетите и политическата реалност е всъщност онова, което ни ръководи. Аз призовавам председателството да не се задоволява с експертни технически задачи, а да се съсредоточи върху политическото измерение. Ето защо аз се аз призовавам вашето председателство да работи с парламента, който познавате много добре, но някой във вашето правителство биха искали да бъде по-бърз и по-експедитивен. Знаете обаче как вървят нещата в парламента. Заедно с моята група ние сме за бързи законодателни дейности. пазарите ни принуждават да работим по-бързо. Но аз съм също така за добро функциониране на демокрацията и за прозрачност. Сигурен съм, госпожо председател, че вашето председателство ще ще работи заедно с парламента и съвета и комисията. Времето, в което живеем, изисква да бъдем фактори, а, и при това динамични. Първата седмица на вашето председателство минава в подзнака на бюджетните преговори. Тук има различни мнения по отношение на начините, по които трябва да се осъществява. Моята група ще участва пълноправно и ние знаем, че ще защитаваме два основни принципа. Европейска интеграция, но също така и в политичес, от политическа гледна точка и общностния метод. Бих добавил, че ЕНП ще ви бъде благодарна, ако можете да поставите на добра основа дис, е, разговорите по финансовите перспективи. Не е лесно, но когато не е лесно, трябва да проявим храброст. храброст. Също така по въпросите за растежа и е, работните места, това е много важен приоритет, но да не забравяме, че Европа трябва да постави финансите си на здрава основа бих казал, че едно евро е че единното евро е силно а, евро. Тук еврото е, има нужда от единство. И ако датското председателство започне разговори на добра основа, ако започне откровени разговори по собствените ресурси, за големите хоризонтални проекти, вие ще получите нашето признание. Госпожо председател, в коража на председателството и осъществявано от по-малки страни, дойде време за амбиция и въпреки, че вашата страна не участва в някои проекти, като в валутната политика, вие трябва да проявите храброст и да убедите държавите членки, че решението на нашите проблеми преминава през повече Европа и сближаване. Пожелавам ви всичко най-добро за следващите 6 месеца. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Бодол. Сега за групата на социалистите и демократите, господин Свобода. Искам да го поздравя и за избора му а, като председател на групата на социалистите. Благодаря. И аз искам официално да ви поздравя за вашият избор. Знам, че сте е, толерантен към времето за изказвания, за което и ви благодаря. Господин е, председател, господин председател на комисията, госпожо министър-председател, ние говорим за Европа в едни трудни времена – има а, хора, които решават нещата в Европа в по-голяма степен, отколкото ние. Това са пазарите и агенциите за финансов рейтинг. Ние се превръщаме в жертви на финансовите пазари и в, а, по начина, по който тези финансови агенции взимат своите решения. Разбира се, няма общи решения и именно това се доказва от дейността на агенциите за финансов рейтинг. А ние трябва да се стремим към такива единни решения, защото само по този начин можем да вървим напред. Вие подчертахте необходимостта да действаме по общностния метод и да не водим едностранна политика. В последните оценки за рейтинга на европейските страни отново стана ясно, че не е възможно с авторитарна политика да се коригират бюджетите. Вестник Financial Times казва, че полицейците в момента са в най-добра позиция да работят за реконструирането на Европа. И именно това трябва да направим. Вижте какво се случва в е, Румъния. Говори се за економии, но тези економии не трябва да бъдат за сметка на най-бедните. Именно това, което се случва в Румъния. Затова призовавам всички да търсят възстановяване на социалната държава в Европа. По този начин могат да се справим и с бюджетните проблеми. Защото социалната държава в момента е застрашена, това ще породи социални безредици гражданите ще бъдат недоволни и полицията ще излезе да бъде властващата на улицата. Това, което се случва в момента в Румъния, трябва да ни накара да се замислим. В нашата програма говорихме че, неодавна, че Европа трябва да бъде най-конкурентно способния регион в света, да се развива на базата на знания, научни изследвания и иновации. Но когато говорим за бъдещите поколения, не е не е ясно те докъде ще постигнат. Виждаме как расте незаетостта. Ние определено искаме Европа да сработи. Ние ще ви подкрепяме. И ще постигнем своите цели само ако обединяваме амбициите си, ако работим съвместно с професионалните съюзи, ако търсиме устойчиво развитие и опазваме околната среда когато датското председателство поставя въпросите за енергийната ефективност, ние определено ще застанем за тях. Действително трябва да се търси по-голяма ефективност разходването на енергия. И изключително важно е да намерим отново тази Европа, която може да се гордее със себе си. Нека да видим какви са проблемите в Штатите, в Китай и какви са проблемите в е, Европа. Европа сега е различна от Европа преди 10 години и се надяваме, че датското председателство ще направи така, че Европа отново да се гордее със себе си. И ако мога още един бърз коментар да направя в нашата група, Проведохме отлична дискусия и аз искам да благодаря на колегите Стивен Хю и другите кандидати за председателство на партията за много добре проведената компания ние си представяме Европа по друг начин. Социална, справедлива, обърната към околната среда, демократична, разбира се, във всички страни членки. Но също така сме готови да работим с всички останали за изграждането на Европа. Затова благодаря на всички, председателя, заместник председателите. Смятам, че подредихме своята къща. Благодаря. Благодаря, господин Свобода. Сега от името на либералите и демократите, господин Верховщад. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, мисля, че трябва да имате един приоритет. И той е да намерите начин да се излезе от двете кризи, в които се намираме в момента. Кризата на еврото и кризата на европейските ценности – Едно от нещата, които е, са съвсем ясни, е това, че половинчатите мерки от последните две години просто не доведоха до резултати. Оказва се, че двустранните срещи на Меркел и Саркози не водят до добри резултати. Може би е, изглежда сякаш водят до добри резултати през първите е, е един-два дена на пазарите, но след това се оказва, че това не е така. Standard Poor се оказват е, огромно, е, огромен фактор. Аз е, самият не съм кой знае какъв фен на Standard Poor's, но мисля, че европейските лидери е добре да прочетат докладите на Standard Poor's, защото там се казват верни неща. А, мисля, че е, всички трябва да прочетат тези доклади. А, защото в докладите се описва липсата на политическа смелост и единство в Европа. За Standard Poor's това е най-големия проблем в Европа. Те казват, че кризата не е само финансова и фискална, а това е и криза на търговския дисбаланс. Е, социалистите е, също трябва да чуят това. А, в стандар... докладите на Standard Poor's се казва, че трябва да се постигне економически растеж и да се намалят а, разходите на държавите. Благодаря ви за аплодисментите, които са всъщност за Standard Poor's. Така че в момента не се прави достатъчно. Необходими са ни облигации за стабилност или а, държавни облигации, каквото искате име и изберете. А, но немските е, държавни облигации не са достатъчни, за да разрешат кризата. Това е моето становище. Министър-председателя на Италия в Financial Times днес е, е, казва, не се оплаквам за това, че рейтинга е снижен. Оплаквам се от това, че има слабост, политическа слабост на европейско равнище. Това казва Марио Монти днес в Financial Times. Същевременно казва, не ми трябва част е, от е, малката, малка част от помощта на госпожа Меркел, трябва ми решение на европейско равнище. Единственият начин да се излезе от кризата е да се продължат е, спестяванията на публичните средства, като същевременно обаче се намалят лихвите, защото а, иначе искаме от господин Монти да извърши нещо невъзможно. Хем да продължи с затягането на коланите, хем да продължи да работи в условия на а, лихви от 6-7%. Имате и още една криза, както каза госпожо министър-председател, с която трябва да се преборите. Кризата на ценностите. Виждате какво се случва в Румъния днес. Започнаха също така а, а, а, процедури за нарушение във връзка с Унгария. Надявам се, че ще можем да започнем процедурата по член 7. И тук е, е, поздравление, господин Питела, за вашето избиране. Надявам се, че ще ми дадете още няколко секунди сега, след като ви поздравих. Е, Италянец все пак. Правите неща за приятелите си там, нали? Та нека да задам последния въпрос към вас, госпожа министър-председател. Започна процедура по нарушение от Европейската комисия, а ние тук трябва да направим постъпките да започна процедура по член 7 срещу Унгария. Въпросът ми е съветът тази връзка какво прави. Ще включи ли тази тема в дневния ред на следващия Европейски съвет? Защото би било грешка, според мен, ако не го направи. Сърцевината на Европа не са само общите ни а, економически интереси, а и ценностите. Благодаря много, колега Верховщад. Благодаря много а, на всички. Искам да попитам господин Верховщад дали е готов да отговори на въпрос, зададен от господин Гаргани. А, извинете, господин Гаргани използва синя карта по погрешка. Той иска да се изкаже. Накрая на дебата. Ребека, госпожа Ребека Харамс има думата. Е, Благодаря, господин председател, господин министър, госпожо министър-председател. За мен е чест да ви приветствам с добре дошла. Вие имате чудесна репутация, добре известна сте и се радвате на уважение в моята група като представител на правителство между Социал-демократическа и Зелена партия. Също така вие сте представител, много добър представител на силните скандинавски жени. Имаме нужда а, от а, подобен а, подход. Надявам се, че вашият чар, съчетан с енергичност, а, ще ни помогне в усилията да разрешим кризата. Очакваме много от вас. Ние очакваме вие да предприемете критичен подход към новият договор. Смятаме, че този договор очаква твърде, иска твърде много от европейската демокрация. Той изключва Европейския парламент от процеса на взимането на решения, но изключва също така и националните парламенти. Смятаме също така, че среща на върха, среща на, върха на еврото, който се очаква да бъде свикан скоро, очевидно е проблематичен за Дания, тъй като разпределението на силите в съвета ще се промени по един изкривен начин. Договорът е, е беше критикуван напълно справедливо от предишните оратори. Той е едностранен и обръща внимание само на паричната стабилност. По този начин няма да разрешим кризата, само ще я е, изострим. На всяко пленарно заседание ние казваме, че ние затъваме все по-дълбоко в е, кризата и сега Световната банка казва, че Европа е, върви стремглаво е, към пропаста и има опасност да повлече и останалия свят след себе си. Моля ви, е, направете е, направете нещо, проявете решителност и енергичност, но започнете сега. имаме нужда от инвестиционна програма. Вашата идея за опазване на е, климата и за енергийна ефективност могат е, да бъдат двигатели за растеж и създаване на работни места, но нямате време за губене. И при разработването на, регулиран, на регламента за финансовите пазари, аз съм напълно съгласна с казаното за еврооблигациите и спасителния фонд. Нямаме време за губене. Няколко думи и за Европейската централна банка. Е, тук имаме проблем. Искаме обща валута, искаме да я защитим, но не правим нищо, за да е, осигурим добре функционираща е, Европейска банка. Непрекъснато се говори за Европейския фонд за финансова стабилност, говори се непрекъснато за агенциите за, кредитни, е, за кредитен рейтинг, но нито в съвета, нито в е, държавите членки е довела дискусията за тези агенции до извличането на някакви значими заключения. Госпожо министър-председател, като жена е, Положете повече усилия от вашите предшественици. Предприемете действия сега. Що се отнася до Унгария, страна, която... По, си, въпрос, който ще обсъждаме днес след обяд, това е пример за това, че съветът и комисията допуснаха е, един проблем да се разрасне поради неприемането на действия тогава, когато те са били необходими. Сега а, берем горчивите плодове. Благодаря за вниманието. Сега давам думата на Мартин Каланан, който има 3 минути. Благодаря. Председателят прекъсва. И... Извинявайте, има синя карта. Госпожа Хармс, готова ли е да отговори на задаван въпрос? Госпожа Морвой. Благодаря. Правилно ли разбрах, че казахте, че Унгария е виновна за цялата каша, за която говорихте във вашата реч? Унгария ли е тази, която трябва да бъде обвинявана за кризата и за всичко останало? Как точно проблемите на Унгария се свързват с всичко това, за което говорихте в момента? Унгария е държава членка, която изпитва множество економически проблеми. Правителството на Виктор Орбан не е направил нищо, за да измъкне страната от економическите трудности. Той избра пътя на националния шовинизъм. Той използва националистическа пропаганда, за да отклони внимание от слабостите на политиката на правителството си. Аз съм за това да се работи заедно с Унгария и други държави членки, които изпитват економически трудности. Аз съм за проявата на солидарност. Смятам обаче, че солидарността не е, е ценност, е, която може да се променя според е, желанията. Не можем да използваме думата солидарност за прикриване на всичко, което прави правителството на Орбан. Господин Каланан има думата за 3 минути. Благодаря. Добре дошла на госпожа Тони Смит в нашата зала. Смятам, че имате добри перспективи. Поздравявам ви най-сетне вече някой да заеме достойно място на министър-председател. Дания е исторически съюзник. И военните на Дания служиха достойно заедно с войните на Обединеното кралство и Франция в борбата в Либия и други места. Приветствам факта, че Дания поема председателството в толкова критичен момент, когато Европа е на ръба на економическа катастрофа. И се надявам, че датското председателство ще говори с прости думи. Защото в края на кращата в политиката едно от най-смелите неща е да се говори истината. Председателството много откровенно е, оцени е, вредата от данъка върху финансовите транзакции за Европа. Надявам се, че председателството ще продължи в същия дух и ще каже на лидерите на Европа, и истината за еврозоната и за основните економически слабости на Европа, защото последната среща на върха бе просто една пропусната възможност. Вместо да се решават е, проблемите, съвета отново започна да си е, решава собствените вътрешни проблеми. В момента ние се намираме в две големи кризи Еврозоната е непосредствен проблем, но не бива да забравяме, че се сблъскваме и с основното предизвикателство за това, че ние губиме своята економическа позиция и своята конкурентна способност на световно ниво. Оставяме бюрократичността да задушава предприемачеството, да няма иновации. И ако ще говорим за Европа през 2020, трябва да създаваме работни места, трябва да окоръжаваме бизнеса. Европейския съюз трябва да стимулира економическата реформа и да развива общият пазар. За това ние подкрепяме някои от ключовите приоритети на председателството за многогодишната финансова рамка, Приветстваме факта, че тя се разглежда в контекста на консолидираните публични финанси. Приветстваме факта, че бюджета се обръща към бъдещето, говори се за ефективност. Това са неща, които ние приветстваме. Всички страни членки трябва да бъдат също толкова реалистични и економични по отношение на европейския бюджет трябва да има замразяване на бюджета и да се разходват средствата по-ефективно. Също така приветстваме усилията на председателството да се сложи акцент върху възобновяването на вътрешния пазар, защото Европа трябва да е отворена зона за търговия и за инвестиции. Когато има економическа отвореност, ще има и економически растеж и повишаване на заетостта в повечето програми се използват формулировки е, за иновативни формулировки за стара политика. Но председателството говори за отговорна економика, за ефективност, за стандартизация. Но всички ние като политици трябва да не забравяме, че всяка допълнително законодателство и регулация се плаща или от е, потребителите, или от предоставящите услуги, или от работещите, които губят местата си, защото производството се изнася в чужбина. Затова ние сме обезпокоени от логиката на някои инициативи, включително и в, услов... в е, областта на външната политика и областта на и правосъдието. Не следва да се приема този данък за финансови транзакции и други подобни опасни предложения се надяваме, че датското председателство ще върви в този дух. Ние ще ги подкрепим, за да постигаме именно тези цели. Председателят, благодаря. Сега за три минути давам думата на господин Сондергард. Благодаря много, господин председател. Позволете ми първо да поздравя датското председателство и датското правителства. Бих искал да ви поздравя за това, че се навършиха 100 дни от стъпването в длъжност на новото датско правителство. На изборите през септември Хеле Торнинг Шмидт и нейните съюзници в коалицията зададоха един въпрос на гражданите на Дания. Дали трябва кризата да се разреши с спестявания или с инвестиции? Дали трябва да се създават работни места или да се създават да се създава повече безработица? Гражданите на Дания дадоха своя отговор. Те избраха госпожа Хеле Торнинг Шмидт за министър-председател. А сега се задават още по-съществени въпроси, тъй като Европейският съюз в момента се намира в най-тежката криза в своя история. 5 милиона са безработните само в Испания, повече от всички дъчани. Две трети от европейските страни имат повече от 20% безработица сред младите. В Литва процента е над 30%, в Испания над 40%. Така че има известни разочарования, когато четем програмата на датското председателство – това е сякаш една програма, написана от Меркози. Говори се е, за излизане от кризата чрез економии. Мислите ли, че наистина можем да излезем от кризата, ако още повече се затегнат коланите? Европейския съюз се опита да въведе това в Гърция и не постигна резултати. Опита се отново да затегне още повече коланите в Гърция още по-малко резултати се постигнаха и за трети път опитват едни и същи мерки в Гърция и все още няма признаци на успех. Политиката, която ни се предлага, ще доведе само до повече безработица. Според нашата политическа група, така вървим по грешен път. За това нека да заявя пред датското председателство. Гражданите на Европа не искат повече затягане на колоните, продиктувано от Европа. Не искат повече орязвания на бюджетите и сваляне на нивото на обществените услуги. Трябват ни работни места, трябва да се подобри общия стандарт на живот и датското председателство има на разположение 6 месеца, за да покаже, че е част от решението, а не част от проблема. Благодаря много. Благодаря. Сега думата има за две минути господин Месершмит. Много ви благодаря. Последните 30 минути бяха доста вълнуващи, като филма Любовна история. Госпожа министър-председателя, обучена в бюрократичната академия на Брюш и дошла на власт по пътеката, по която, между другото, беше създаден и Европейския съюз съветът и комисията могат да се гордеят с нея. Всички ще се влюбите в нея. Тя е въплъщение на всички онези политици, които управляват без електорална подкрепа, без зад нея да стоят гражданите. Все повече са избирателите, които съжаляват и ще съжаляват за това, че са гласували за нея. И в Италия, и в Гърция трябваше да а, издигнат на власт марионетни правителства, на които на сребрен поднос им беше подадено всичко, цялата власт. Имам само един призив към госпожа Хеле Торнешмит. Елате в Брюксел. Стойте тук. В институциите. Така ще сведете до минимум щетите за датския народ. Свръх танкера на Европейския съюз все повече увеличава подводния разлив под себе си. оркестърът свири, Титаникът потъва. Вие се присъединявате към оркестъра. Идете в Брюксел. Барозо, Шулц, всички са ви приятели. Всичко ви е поднесено даром. Благодаря. Благодаря давам думата на, на следващия оратор. Синклер. Те можете ли да отговорите на а, въпрос а, зададен от господин Сенклер? Благодаря, господин председател. Аз имам а, а, въпрос към колегата от Дания във връзка с, с данъка, а, таксата върху финансовите операции. Дали. А, е съгласен с, с датския финансов министр, че това ще струва стотици хиляди а, работни места или се съгласява с друг министр, според когото това е пълна глупост. Да, господин месер Шмидт аз съм съгласен, че данъка за финансовите операции ще бъде много вреден за работните места в Европа и за конкурентоспособността на Европа. И още нещо. Политиката на датското правителство а, беше против а, ние всъщност не знаем какво мисли датското правителство и това е може би най-хубавото, което може да се каже за датското председателство. Председателя, благодаря господин Месерщат. Сега може ли да дам думата на почитаемия колега Мадленер? Благодаря господин председател. Господин господин Тони Кашмит, аз не, а, а, госпожо министър-председател, аз не съм чувал толкова празни думи от много отдавна. Също като господин Барозо, вие говорите само празни приказки. В продължение на 15 години вие говорихте, че економическата, че Европейския съюз ще бъде най-силната економика в света, но това не се оказа вярно. Виждате как как економиката куцука, политиците се опитват да я догонят. И аз искам да говоря по този въпрос с вас, защото а, а, Холандия се безпочва спокоен. Имаме най-добрата социална структура, но европейската бюрокрация се опитва да я разруши. Европейските работници получават облаги от социалната сигурност, но те трябва да работят 10 години преди да могат да се възползват от тази възможност, тъй като много трудно се прилагат тези неща на практика и не може да се предотвратят хора като българите да влизат в европейските структури, европейската социална структура ще преобладава. А сега искам да дам думата на следващите оратори, господин Бенстед за две минути. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да кажа добре дошла в Европейския парламент на датския министър-председател. Очакваме датското председателство с нетърпение и се надяваме, че то ще протече добре. Доста от нас ще окажат пълна подкрепа на усилията на председателството. Въпреки, че имаше изказвания, които не бяха така благосклонни днес, мисля мнозинството в нашата зала ще се съгласи с четирите приоритета, очертани от датското председателство за неговия мандат. Нашата задача в економическата сфера, е, с економическия пакет, шесто пакета и е, не на последно място е, предстоящия бюджет, всичко това е много важно и Пожелавам успех на датското председателство. Но за цяла Европа е много важно сега да имаме председателство, което иска да направи нещо, смело председателство, което задава програма и внася така различие в нашата дейност. Дори това да предизвиква противоречиви становища. Когато економическата програма бъде изпълнена. Надявам се, Дания ще обърне внимание на енергетиката ще е много важно за нас да намерим решение и в тази област. През 2011 година 315 милиона е, милиарда евро са използвани е, за внос на петрол и други енергоносители. ако повишим енергийната ефективност, можем да спестим много пари следователно. Днес европейските дружества и европейските граждани, за съжаление, все повече стават зависими от газ, доставен от господин Путин или от Близкия изток. Ако се здобием с категорична директива, солидна директива за енергийната ефективност. Това ще повиши конкурентоспособността на Европа, възможността ни да се състезаваме на глобалния пазар. И това а, ще а, помогне да запазим работните места на хората в сини работни комбинизони и а, да постигнем растежа, към който се стремим. Затова се надявам, че всички тези задачи успешно ще бъдат изпълнени от датското председателство през едните 6 месеца, макар някои да се противопоставят. Желая успех на датското председателство защото то ще допринесе за успеха на зелените изследвания на зеления растеж в Европа. Благодаря. Давам думата на почитаемия е, евродепутат Йоргенсен. Много ви благодаря, господин председателю. Благодаря и на е, госпожа Торне Шмидт за ясно очертан и амбициозен план за тяхното председателство. Четирите основни е, насоки отговорна, динамична, социална зелена Европа отговарят на тежненията на мнозина европейски граждани, колкото и те да се чувстват отчуждени от онова, което се случва в Брюксел и Страсбург. Действителността е много различна. Взетите тук решения имат огромно значение за всекидневието на всички от Амстердам до Кипър – от Копенхаген до Атина. Защото става дума за растеж, работни места и то в момент, когато трябва да се мобилизираме и да затегнем коланите. Много трудно се постига равновесие между тези разнопосочни цели. Точно обратното на казаното от господин Месершмит, който говори за любов, за е, съвършено е, съчетаване на най-подходящи кандидати, крайната левица и крайната десница тук се доближават е, в възгледите си, но ще е много опасно, ако сме разединени в Европа. Зелена Европа е концепция, която по време на криза ни припомня, че не бива да забравяме съществуващите проблеми. Напротив, трябва да работим за подобряване на околната среда за преодоляване на измененията на клин, климата. С 25% вътрешно в Европейския е, съюз е, можем да повишим енергийната ефективност и това да създаде 2 милиона работни места. С прости думи, това означава, че 2 милиона безработни в Европа – ще могат да се реализират, но това ще е възможно само ако се обединим и загърбим различията. Безопасна Европа означава борба с трансграничната престъпност, заедно говорим за една Европа, която е обърнала поглед към бъдещето и същевременно е здраво стъпила на земята. Благодаря, Господин Йоргенсен, готов ли сте да приемете въпрос от колега? Заповядайте. Господин Йоргенсен, хрумвало ли вие, че политиката на комисията създават Европа, в която се шири безработицата? Хрумвало ли ви е, че комисията не разработва политиката, а прави предложения. Ние вас двамата и останалите колеги разработваме политиката. Участват и разбира се структурите на съвета. Това, което датското председателство предлага е устойчив от економическа и социална гледна точка растеж – който ще подобри положението на обикновените граждани в Европа. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Роде за две минути. Госпожо министър-председател, добре дошли там, където всичко започна с вас. Позволете ми да а, се обърна към премиера на английски, за да бъде а, ясно, че аз правя комплимент тъй като министър-председателя не е свикнала да й правя комплименти, искам да кажа, че а, моето послание е отправено и към тази зала. Моя комплимент е за това, че изслушахте залата а, и а, когато направихте своите предложения. Това, правите, това прави вашата програма амбициозна и прагматична. Показва, че вие ясно разбирате роля ролята си като честен посредник. И накрая вие и вашите министри сте си научили урока, били сте много трудолюбиви. Благодаря ви и съм а, сигурен, че ще получите подкрепата, която а, а, заслужавате. Но преди да се възгорде, а, госпожа премьера, а, искам да задам няколко критични въпроса. Как ще а, минете през минното поле на междуправителственото споразумение, как ще избегнете липсата на а, съгласие в Европейския съюз. Какво е становището по данъка Тобин, който според последните изчисления може да а, доведе до загубата на над 100 000 работни места? И на последно а, място ние говорим за зелената книга, за обединяването на разделените семейства. Ще се възползвате ли от тази възможност да започнете да работите за едно 24 е, годишно правило, което да бъде за целия Европейски съюз? Благодаря ви. Успех на вас и на целия Европейския съюз. Председателя, благодаря. Ще можете ли да отговорите на въпрос на госпожа Окони? Ако обичате, служете си слушалките. А, ще приемете ли въпрос от госпожа Окони? Извинявайте, тук стана известно недоразумение. Госпожа Окони искаше всъщност само да се запише за процедурата а, на спонтанните изисквания. Изяснихме това. Сега ще дам думата на а, господин Тюрмен. Благодаря, господин председателю. Госпожо Торнинг Шмидт, от името на Зелените ви благодаря за прекрасната реч. Наистина освежаващо да видите а, е, една силна жена с визия начало на Европа. Европа, в която се разхожда твърде много стари, посивели, увехтели костюми. Европа се нуждае от това, но най-важното за мен е, че датското председателство застава зад общо решение за кризата и мисля, че ние трябва категорично да се посветим на зеления растеж, устойчивия растеж, създаването на нови зелени работни места. И то за милиони европейци, които сега са безработни. Моето поколение, младеща на Европа, е най-силно засегнато. И мисля, че е, датското председателство може дори да отиде по-далеч, да направи нова цел към 2020 година безработицата сред младежите да бъде намалена на половина, като по този начин те бъдат привлечени към подпомагането на Европа да излезе от кризата. Също така трябва да се разбере, че само съкръщенията няма да ни помогнат да излезем от кризата. Ние би трябвало да поставим нашата економика на пътя към нов растеж с огромни очаквания и слушах вашата реч и се надявам, че председателството ви ще се умее да постигне целите си. Благодаря. Благодаря, госпожо Тюрунен. Сега давам думата на госпожа Розбах. Много ви благодаря. Датското председателство е изправено пред огромни предизвикателства през едните 6 месеца. То ще се насочи към реформа на енергопотреблението – Предизвикателството е много голямо, защото изискванията в отделните държави членки са много различни. Необходими са съвършено нови енергийни инициативи. Да се говори за водно-електрически централи само не е достатъчно. Във времената на економическа криза тежко са засегнати голям брой граждани от безработицата, трябва да укрепим малките и средните предприятия, които работят при изключително тежки условия. Както и вие казахте, време е да задействаме растежа. Не вярвам председателството да похаби време и усилия за изменения на договора, понеже са необходими реални резултати, реално повишаване на конкурентноспособността и укрепване на вътрешния пазар. Реформата на общата политика в областта на рибарството, общата селскостопанска политика са определено на дневен ред при необходимостта от бюджетни економии. Е нужно да се намалят субсидиите е, в рибарството и да се е, заговори отново реално за едно седалище на парламента. Няма нужда е, да се разпиляваме в посоки, които не ни водят до желаната цел. Надявам се, че вашата политика ще е целенасочена и тя ще възстанови доверието на европейските граждани в нашето бъдеще. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо Розбах. Господин Пол Мърфи, една минута. Благодаря, господин председател. Вече 4 години се прилагат финансови ограничения в Европа и в резултат на това има една спирала, в която надолу а, вървят а, Гърция, Испания, Португалия, Ирландия. Економиката на Европейския съюз е изправена пред рецесия в 2012 година. Както министър-председателя, така и господин Барозо говориха за растеж, но когато гледаме програмата, виждаме, че нищо не е променено и се поставя акцент за а, приемането и при прилагането на економическо управление, което всъщност означава само институционализирането на ограничителните мерки. Отново се прави едно и също и се очакват различни а, резултати. На какво се дължи това? На лудост или а, на това притежателите на облигации да се обогатяват за сметка на обикновените хора. Договор продължава институционализирането на тези мерки. Ирландците трябва да гласуват без да се страхуват и без да се оплашат от това, че ще бъдат застрашавани. Сега давам думата на госпожа Цавела. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, искам да ви пожелая пълен успех през едните 6 месеца. Ще ми се да направя две конкретни предложения които да допринесат за усъвършенстване на вече съществуващата политика на комисията. Е, в областта на енергетиката, може би вашето председателство би поело е инициативата за регистриране или инвентаризиране на всички съществуващи енергоисточници в Европа. Ние трябва да знаем Европейският съюз с какви енергоисточници разполага. И е, кои инвестиции не са реалистични. Например, имаме фотоволтаични инсталации в страни, където няма много слънце. Затова е добре да регистрираме енергоисточниците. Второто ми предложение е свързано с заетостта. Вчера Wall Street Journal – излезе с статия за изтичането на мозъци от Европейския съюз, за огромния брой, масовия брой работници, които напускат нашия континент. Трябва е, внимателно да анализираме тази е, тенденция, защото тя се отразява върху самата тъкан на европейското общество. Така че предлагам е, и този анализ на вашето внимание. Благодаря, госпожо Отзавела. Давам думата на господин Клайс. Министър, благодаря, господин председател, Госпожо министр-председател, надявам се, че ви е известно колко високи са очакванията от датското председателство сред европейските граждани. Дания предприема много смели, необходими мерки за намаляване на проблемите с емиграцията и те се приветстват от други държави членки – кризата а, с карикатурите вие взехте една много смела позиция. Защитихте а, свободата на словото срещу ислямската нетолерантност. Вашето правителство е ново и се надявам, че ще отстоява твърдата си позиция, че държавите членки имат право да разработват собствена имиграционна политика. Имаме криза на Европа и криза на Шенген. Благодаря. Господин Ланген, минута и половина, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя госпожа министр-председателя за ориентираната към Европа програма, която е новост и ние ще се опитаме да я подкрепим максимално, не само прилагането на отделните мерки, финансовото управление, но и междуправителствения метод, който ще трябва да а, бъде една а, о, общностна мярка. Ние ще ви подкрепим, госпожо премьер. Искам обаче да добавя още нещо. Опитайте се да извадите Дания от групата на евроскептиците. Датското становище трябва да се промени и това трябва да бъде с активна стъпка към еврото и към Европа. В някои от предварителните ви съобщения вие а, казахте, че искате да направите крачка и към Турция. Вие не казахте това. А, моля, опитайте се да убедите Турция във вашите 6 месеца че те трябва да се откажат от блокадата си за следващото председателство на Турция. Ако Турция иска да блокира Кипър а, а, в края на вашето председателство, госпожо председател, министър-председател, ние ще отчетем, че вие не сте си свършили работа. Председателя, благодаря, господин Ланген. Господин Клод Морес, една минута. Госпожо министър-председател, добре дошли в нашия парламент. Най-напред искам да кажа, че економическата криза Добре, е, дошла Хелен. Много е, години е, бяхме заедно в комисия и зная колко сте решена. Е, вие е, казахте, че економическата криза е от основно значение, е, но вие и вашия екип дойдохте съвсем рано в парламента, много организирано, за да се занимаете с наболелите проблеми, например правосъдие и вътрешни работи. Не се скрихте от тях. В много от нашите страни в продължение на години има тежки проблеми в тези сфери. Вместо да обърнете гръб, вие се спряхте на основополагащите темели на нашата работа. Вие като председателство би трябвало да обърнете наистина сериозно внимание на Шенген, една от основните ценности в нашата общност, на общата система на убежище и имиграция, защото решенията ни там са забавени от доста отдавна. Бихме искали вашия председателски екип ефективно да предприемете действия в тази посока. По отношение на Унгария също трябва да имате категорична позиция, защото ние сме общност изградена на ценности и не бива да ги забравяме покрай економическата криза. Благодаря. Благодаря господин Мораес. Господин Ламсдорф, да, имате думата. фрау премьер Premierministerin, ich will... Госпожо министър-председател, бих искал да започна с благодарност към вас. Но аз виждам, че има а, синя карта. Е, онореволе Мораес, е, воле ричев... Господин Мораес, приемате ли въпрос, отправен към вас? Окей, okay. Е, се l'onorevole Moraes è d'accordo facciamo fare una seconda... Господин Мораес, по изключение още един въпрос. Заповядайте. Заповядайте. Благодаря. Господин Мораес, вие казахте, че искаме датското председателство да се занимае ефикасно и спешно с унгарския въпрос. Какво имате предвид, като казвате ние? Колко от вашите избиратели искат датското председателство да се занимава с положението в Унгария. При тази криза в Европа, при тази безработица, при тази без... Е, бедност, какъв процент от вашите избиратели искат да обсъждат пенсионната възраст е, в Унгария или е, данъчните ставки? Благодаря. Господин Мораес. Аз казах, че разбира се, економическата криза е най-важна за европейските граждани и датското председателство обръща най-голямо внимание на него. Когато говорим за Унгария обаче, става въпрос за ценности. Съветът, комисията и парламентът работят и по такива въпроси и у нас, и във всяка друга страна Ценностите са сърцевината на правителството, на дейността на всяко правителство, което засяга всички граждани. Не говорим за Унгария, говорим за ценности. Въпрос, който никога не губи своето значение. Благодаря. А сега давам думата на господин Александър Ламсдорф. Благодаря, господин председател. Отново ще започна с благодарност за поетата отговорност веднага след като поехте отговорност, вие решихте за граничния контрол между Германия и Дания ще бъде отменен. Това е добра новина за гражданите на Европа и особено за търговци от двете страни на границата. Мисля, че това е много добра мярка. И а, второто нещо, което искам да кажа и съм съгласен с Вернер Ланген, моля подкрепя МПП, е общностния метод. Е, е, виждате какво става, когато се връщаме към 19 век. Господин Саркози говореше за това, за новия тон на междуправителствения подход. Нека да се възприеме общностния метод. Има нещо, което е много важно. В приоритетите на вашето председателство вие искате е, Европа да бъде представлявана от, е, от един фактор в е, нейната е, политика за сигурността и отбрана. Да се надяваме, че вие ще се възползвате от това. И последното, нашата група, заедно с зелените, искаме да се приложи процедура по член 7 срещу срещу а, Унгария. Става дума за препоръки. Нека да бъде направено това, за да може да се постигне известен напредък по отношение на Германия. Благодаря, господин Тюрмен, с една минута. Госпожо министър-председател, резултатите не са намерения. А, благодаря ви за това, което казахте. Като докладчик по директивата за а, енергийна ефективност, аз съм силно заинтересован да постигнем напредък с вас по тази тема, но днес искам да се спра на един въпрос, който според мен е от основно а, значение за краткосрочните инвестиции. Европейската инвестиционна банка през декември 2008 година 27 държавни ръководители решиха, че през 2009 година капацитета за заем, отпускане на а, заеми от, на ЕИБ а, ще бъде повишен от 55 на над а, 80 милиарда евро. Това означаваше а, 20, а, даже повече от 20%, близо 50% повече е, инвестиционен капацитет. А днес сме в същата кредитна криза, в която бяхме и тогава. За следващата година Европейската инвестиционна банка е намалила заемния си капацитет на 60 милиарда евро. Защо слизаме с 20 милиарда, що се отнася до Европейската Европейската инвестиционна банка и нейния капацитет да отпуска заеми. Защо Европейската инвестиционна банка не използва това, което и хвърли като спасителен пояс а, господин Драги? А, той хвърли този пояс всъщност на частните банки. 500 милиарда евро могат да бъдат взети като заеми при 1% лихва. Това не се инвестира в реалната економика. Защо Европейската инвестиционна банка да не може да отпуска заеми при 1% лихва и тези пари да се инвестират в европейската економика? Това е въпрос, на който следва да се спрете във вашето председателство, госпожо министър-председател. Благодаря госпожа Мара Бизото. Благодаря ви. Европа се разпада. Изпразва се джоба на дънакоплатеца. Датското председателство заяви, че подкрепя концепциите на комисията за решаване на проблемите на 500 милиона граждани. Датското председателство ще защитава еврото, с други думи. Не виждам как това е възможно. Не виждам как можете да кажете, е, че разширяването е приоритет. Е, страни е, в Балканите, обхванати от корупция и престъпност, са канени в Европейския съюз. Как говорим за членство на Турция, тя е толкова далеч от изпълнение на критериите за членство. Датското председателство ще спасява еврото без да е в еврозоната. Как е възможно това? Благодаря. А сега давам думата на госпожа Синклер за една минута. Госпожо премьер, вие поемате европейското председателство тогава, когато се потъпкват европейските ценности. През последните месеци видяхме избрани лидери да бъдат отстранявани и замествани от назначени хора. Евроапаратчиците търсят нови начини да а, лишат европейските граждани от правото на референдум. Посланието е ясно. Европа обръща главата си към проблемите. в момент на криза датското председателство трябва да поеме ръководната роля. Европейския съюз гледа към а, Международния валутен фонд. Как държава извън еврозоната може да реши проблема на а, еврото? Марио Мауро има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, програмата виждаме, че основният приоритет на датското председателство и на съвета на Европейския съюз е а, да а, се обърнат към а, така наречената отговорна европейска економика. Какво означава отговорна в този случай? По-отговорна Европа е Европа, която разбира опасностите и заплахите. Не е, еврото е в опасност. В еврозоната има страни, е, които а, е, използват общата валута, но нямат необходимото политическо ръководство. Има страни, а, е, които пък имат ръководители, а, обаче а, явно не предприемат а, никакви действия, особено там, където се изпитват големи затруднения. А, в а, тези случаи наистина се стига до отслабване на нашия европейски колос. А, Вашето председателство би трябвало да утвърди единството като единственото оръжие за противопоставяне на опасностите, които е, ни заобикалят. Нека не правим презумпции, е, които да бъдат отхвърлени лесно от нашите граждани и останалите ни партньори. Госпожо министър-председател, желая ви успешна работа. Ние е, ще бъдем до вас независимо от битките, които се водят. Е, това е право на евродепутатите да се борят за изграждането на Европа. И споразуменията, които са е, насочени против нея, би трябвало да бъдат оборени. Благодаря, госпожа Естрела. Една минута. Госпожо министър-председател, благодаря за това, че е, поемате Европейския съюз разделен между държавите членки, някои, които искат да въведат много ниски данъци, други, които искат да въведат много високи данъци. В момента има тежка криза и все по-малко е нашата солидарност. Трябва да се противопоставим на тази тенденция, да не изпадаме в крайности, що се отнася до бюджетната дисциплина, да укрепим солидарност солидарността. Аз съм а, е, за запазване на а, е, а, е, отпуските а, по майчинство, които а, бяха одобрени от нас. За съжаление, съветът все още не е реагирал на предложенията на парламента. Парламентът би искал да води диалог с съвета, с комисията, за да се намери решение което е съобразено с действителността, което ще помогне на европейските семейства и ще съответства на целите на стратегията 2020 година. Темата е важна, тъй като е голям демографският проблем в Европа и той се отразява върху економическото развитие и върху системата за социално осигуряване Пожелавам ви успешно приключване на датското председателство. Благодаря, господин Штадлер. Аз не бих се връщал към изказването на господин Мауро и други. Не съм съгласен е, с начина по който се говори и се действа по отношение на Унгария. Като австриец Искам да припомня как Европейския съюз преди няколко години предприе позорни действия спрямо Австрия. Е, правителството е демократично, избрано е от две трети от унгарските избиратели – и по време на председателството работи като партньор Унгария и в Европейския съюз и в НАТО. Не може да се работи така с тях. Социалистите, либералите, неомарксистите се надяват, че ще дойде е, тяхно Председателят прекъсва е, оратора и дава думата на следващия. Е а, искам да се произнеса по а, проблемите, по економическите проблеми. Вие казахте, че а, искам да ви запитам, ще можете ли да изпълните законодателните предложения и ще може ли да се а, завърши а, ре, реформата по въпроса за политиката политиката и а, таксата върху финансовите транзакции. Можете ли дефинирате вашата позиция по въпроса? И накрая искам да а, привлека вниманието върху търговската политика. Съвета поиска от комисията да даде една нова а, компетенция в, по договора, по търговския договор. Не трябва да бъдем наивни, трябва да приложим принципа на реципрочност например, в преговорите Меркосур, които ще се проведат на края на вашето председателство и трябва да бъдете изключително бдителни. И сега по въпроса за растежа трябва да се има предвид това, което беше направено на последния съвет, Европейски съвет. Вие си спомняте, че председателя Шулц иска да участва на европейските съвети? Ще подкрепите ли неговото присъствие, за да може да имаме един истински европейски съвет, който да бъде посветен на проблемите на а, а, а, растежа? Колегата Иван има думата. Госпожо министър-председател, Приветстваме вашите приоритети и цели, но те няма да бъдат релевантни, ако не заклеймим а, действията несъвместими с демокрацията, които наблюдаваме в Унгария и в а, Румъния. А, по улиците излязоха хора, чието права са потъпкани. Вярвам, че тези политически лидери, тези бъдещи диктатори трябва да бъдат поставени под съмнение, тяхната състоятелност трябва да бъде поставена под съмнение. Това, което правят Орбан и Бойко Борисов, трябва да бъде поставено под съмнение. Ние се нуждаем от демокрация във всички 27 държави членки на Европейския съюз. Благодаря. Сега следващия оратор Залба Бидегаин. Благодаря, господин председателю. Поздравявам ви за вашето назначение и е, успешния избор. Госпожо премьер, на последния е, съвет бяха приети е, решения, които надявам се ще бъдат последвани от действия и то колкото се може по-скоро. Съвсем ясно трябва да е посланието ни към пазарите. До сега пазарите приветстват е, набелязаните мерки, но трябва да се прояви решителна воля да се действа. Това е най-важното през следващите няколко месеца. Трябва да запазим и укрепим действията за растеж, придружени от мерки за бюджетни економии. Няма само с урязване на бюджета да постигнем целите си. Трябват ни реформи и то реформи, които да обсъждаме задълбочено. Испания е изцяло ангажирана с пълна подкрепа към структурните реформи, необходими в държавите членки. Що се отнася до ЕЦБ, виждаме смели решения, но е нужно и по-активно участие на банката на вторичния пазар. Също така, според мен е необходимо да има съвместни механизми за финансиране, за които говорим толкова отдавна. Благодаря. Давам думата на госпожа Яконсари. Госпожо министър-председател, според научни изследвания, най-щастливите хора живеят в Европа. Извинявайте. Датския ми колега ми отне микрофона. Това, което исках да кажа, че според научни изследвания най-щастливите хора живеят в Дания и би било прекрасно във вашето, във времето на вашето председателство да успеете да предадете част от това щастие на Европа, която в момента е нещастна. Обикновено председателствата залагат толкова много приоритети, че в крайна сметка нищо не е приоритет. Важното е да, да не забравяме тези приоритети. Тук сега а, имаме а, един важен въпрос активното остаряване, който е с голямо економическо значение. Това е свързано и с човешкото достоинство, но не на последно място и с економиката. Факт е, че а, възрастта и расата са обект на дискриминация, която расте. Е, е, има отлични примери на възрастни хора, които са свършили отлична работа. Благодаря господин Ган... Галпелц, минута и половина. Благодаря. Е, господин Госпожо министър-председател, вие поемате щафетата в труден период, но пък сте свикнали с трудностите. Позволете ми е, да ви предам предложението на своите колеги социалисти. Ако осветлите с прожекторите а, е, Унгария, а, е, едва ли вашата програма ще бъде успех? Унгарското председателство беше поставило една цел съгласуване на економическите политики в Европа в общо европейски мащаб. И а, е, вие а, е, имате възможност а, е, да задвижите този процес. Аз съм евродепутат от Унгария. И а, зная какво означава да се работи за обща европейска политика. Вие а, бихте искали а, отблизо да следите економическото управление но тук е необходима прозрачност и а, хладнокръвие. Трябва същевременно да а, бъдем проницателни, да не се вторачваме само в цифрите. А, приканвам ви а, да а, се запознаете с идентичността на държавите е, членки. Е, не е добре да се е, разделят е, страните на такива, които работят добре и такива, които не работят добре. Всички са се ангажирали. И за това ви пожелавам да имате необходимата настоятелност която в този период, както и голям успех през 6-месечния ви мандат. Госпожа Гурмай. Много се радвам, че е, сега в залата имаме е, председател социалист, премьер социалист. Малките страни могат да сътворят чудеса. Нека вярваме в това. Работата на председателството е много трудна поради редица причини. Трябва да се запази единството на Европа, трябва да се предотврати разпадането на еврото, да се даде отпор на екстремистите и евроскептиците. Не всички са удовлетворени от Европа. Болезнени са решенията, предвидени в пакета от 6 акта. И все пак Имаме ясна, задълбочена програма на председателството, която обръща особено голямо внимание на най-болезнените въпроси. Вярвам, че общите ни европейски ценности ще бъдат зачитани навсякъде. И когато жена социал-демократ води правителството, председателят прекъсва ораторката. Благодаря, госпожо Гурмай. Господин Карас за минута и половина има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поздравленията. Да се надяваме, че ще можем наистина да работим добре. Председателството очерта два важни приоритета. Отговорна Европа, която трябва да бъде същевременно и демократична Европа. Това ясно показва, че Европейския парламент следва да бъде ангажиран на всички равнища, във всички решения. Без Европейския парламент по време на датското председателство нищо не може да се бъде решавано. Ние трябва да бъдем една отговорна Европа, трябва да имаме една Европа, която продължава да бъде обединена, независимо от това, че вие не сте в еврозоната. В известен смисъл има една тенденция на разграничаване, а е много важно всички мерки да се вземат съвместно, за да може да постигнем и политически политически съюз. Втория приоритет, който споменахте, е регулирането на финансовите пазари. Надявам се, че заедно с Европейски парламент ще можем да предприемем спешни мерки, за да се засили, да се укрепи ситуацията с ликвидността, с собствените ресурси на Европейския съюз. Много неща трябва да направим и може да успеем само ако ги правим заедно. Председателя. Поздравления! Госпожо министр-председател, като швед ми е лесно да се гордея с това, че Дания е на председателското кормило, макар че при вас има и така лек социал-демократически нюанс – не е трудно да се видят и големите предизвикателства пред вашето председателство в момент, в който рискуваме да се разделим в Европа поради разногласията си за начина за постигане на финансова стабилност. Именно в този момент е особено важно всичко необходимо да бъде направено от председателството, за да запази Европейския съюз като цяло и да сплотява държавите членки вътрешният пазар, неговото реформиране, това са много важни средства за сплотяване на Европа и за възстановяване на економическата мощ и динамиката, с която се ползвахме. Надявам се, че това ще бъде сърцевината на вашето председателство. Благодаря ви. Председателят. Благодаря колегата Каринс. Има думата за една минута. Благодаря господин председателю. Скъпи колеги, новото председателство трябва да се справя с много предизвикателства. Кризата, многогодишната финансова рамка, но не бива да загърбва енергийния сектор, който придобива все по-голямо геополитическо значение. По-конкретно, трябва да работим за създаването на обща енергийна политика на Европейския съюз. Вярно, имаме нормативна уредба, съгласно която електропреносната система е отделена от производството. Същевременно има много държави членки, които сключват спогодби с трети страни и предоставят ползването на тяхната инфраструктура – като такива клаузи противоречат на правилата за конкуренцията и поставят останалите в неравностойно положение. Трябва да прилагаме и спрямо третите страни същите изисквания. Благодаря, казва председателя. 28 души са се записали с молба а, да а, вземат думата тази част от нашето заседание. Разполагаме само с 5 минути. И ще се опитам да балансирам политически групи, мъже и жени. Първо давам думата на господин Гаргани. Господин председател, трябва да кажа, че вчера и днес слушахме три различни речи, които дават много надежди. Три програми, три стратеги, госпожа министър-председателя, председателя на съвета казва, че Дания следва съдбата на Европа. Това не е просто едно кухо изречение, а то насърчава Европа, че трябва да се прилага общностния метод. Ние се намираме в една трудна ситуация и това не е риторичен коментар. Е, прекъснат е, е процеса на развитието на общността. И се поставя въпрос за изменението на Европейския договор с поразумение между правителствата. Изправени сме пред сериозни трудности. Не виждаме а, как ще се постигне развитие без междуправителствен подход. Датското председателство трябва да постигне всичко всичко това. Благодаря, господин Гаргани и госпожа Гомес. Благодаря. Европейският съюз има некомпетентни ръководители, които не могат да отговорят на кризата. Те не спряха спекулациите, а, а ги подхраниха. Сега са системни а, напреженията и това води до все по-голямо ограничаване на конкурентоспособността и разлика между основните така наречени държави членки и периферията. Стига се до структурни дисбаланси сега а, рейтинговите агенции а, се а, съгласяват, че мерките предприяти от правителството на госпожа Меркел и на други ръководители в еврозоната не водят до ограничаване на задължеността. Много добри са намеренията. Това е добро начало, но трябва да се движим към данъчна хармонизация. Вземете като пример Португалия. 90% от 20-те така първи листвани компании преместиха седалището си в Холандия. Как могат при тези данъчни различия да се конкурират успешно нашите предприятия едно с друго? Благодаря, госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател, Преди всичко е, искам да подкрепя приоритетността а, на хроничните заболявания и особено диабета в програмата на датското председателство. Много се радвам, че колегата Шалдемюзе допринесе за включването му а, в а, дневния ред. Не е бомба с закъснител, а избухнала бомба диабета. 10% от европейското население страда от диабет и е неотложно вземането на решение за прилагане на стратегия. Ги Ферховщад говори по този въпрос. Какво прави съветът по отношение на Унгария? Имаме юридическа и конституционна криза в Унгария и тя застрашава демокрацията. Надявам се традиционният дипломатически клуб в съвета а, да а, бъде прекратен. Председателя прекъсва ораторката. Моля, сменете тази култура, казва госпожа Лотфорд. Благодаря. Пани Преводничонци, пани премиер. Следващия оратор. Госпожо премьер, госпожи и господа, Дания поема ръководството на Европейския съвет и ще изведе, надяваме се, общността от економическата криза. Имате само 6 месеца да направите това. Нека да ви напомня, че подобни приоритети фигурираха и в програмите на белгийското и полското председателство. Всички граждани граждани на Европейския съюз са заинтересовани от постигането на тази цел. Като разглеждаме по-нататъчните економически проблеми, може да сме сигурни, че следващото председателство също трябва да открои сходни приоритети. Датското председателство ще се занима и с бюджет за следващия програмен период от 2014 до 2020 година. Необходими са повече средства за развитието на новите държави членки мерки За екологична Европа Дания се грижи за тези проблеми, но същевременно акцента трябва да се насочи върху пакета за климата. Колегата Сала Франко. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, желая максимален успех на датското председателство. Шестмесечното ротационно председателство на Европейския съюз има огромно значение. То символизира е, демократичната природа на Съюза и демократичното му функциониране. Но, за съжаление, председателството не разполага с много време, за да промени реално ситуацията в Съюза. Датското председателство поема мандата си в ключов момент за развитието на Европейския съюз всъщност демократичните форми на работа при нас бяха заместени от дирекции, които не са чак толкова ефективни и се надяваме, че господин председател, като, господин Шуц, като новоизбран председател, ще доведе до промяна в това положение. Сега най-напред Гърция изпадна в тежко положение. Италия и други държави членки вървят по нейните стъпки. Има проблеми с растежа, рецесията се задълбочава, положението ни е тежко. Направете така, че да положите максимални усилия за подобряване на положението. Следващият оратор. Благодаря, благодаря на госпожа а, премиера. Чудесна реч, с която всички можем да се гордеем. Само а, на един въпрос искам да обърна вниманието. А, член 41 от а, хартата и въпроса за доброто управление. Важни са тези норми и за гражданите, и за институциите, но ако нямаме законодателство за доброто управление, няма да постигнем нищо. Надявам се, че прозрачността и участието на гражданите най-сетне ще получат дължимото им внимание. Член 41 е много важна норма, която надявам се ще се прилага на практика. Не бива да делим въпросите на важни и маловажни. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател поздрави на новото председателството. Нашето, нашия приоритет трябва да бъде 23 милиона предприятия и 23 милиона безработни да кажем, че ние трябва да работим заедно, за да можем да дадем на нашите граждани усещането на предприемачеството, да се поздравяваме с предложението на Комисията за предприемачеството. Това е един, една сфера, която това предложение, господин Баросо, е много амбициозно. То е опортунистично и навременно. Искам да кажа, че ние трябва наистина по време на вашето председателство да постигнем очертаните цели. Благодаря. Колегата Далтън има думата. Благодаря, е, господин председателю. Госпожо премиер, благодаря за представената от вас е, програма. През е, миналото 6 месече нашият парламент прие доклад за борбата с бедността. Тук всички си даваме сметка, че това явление се задълбочава в Европа поради е, тежките мерки за бюджетна дисциплина и кризата в различни държави членки. А, е, всички сме съгласни, че не бива тези мерки да засягат заетостта и социалната защита. В този смисъл е, ще е, подкрепите ли чрез мерки във вашата е, програма комисаря Андор за намаляване на броя на безработиците? Струва ми се, че е много важна подкрепата за бюджета. Така ще може да се допринесе за борбата с социалната изолация и бедността. Как виждате конкретизацията на тези намерения в бъдещата многогодишна финансова рамка е моят въпрос. Две а, е, са важните а, е, теми. А, е, продължаването след 2013 година на продоволствената програма и а, фонда за глобализацията и приспособяване към глобализацията. Как смятате, а, че ще продължат да съществуват тези програми, които явно са застрашени? Благодаря господин евродепутата. Сега давам думата на комисията. Господин Барозо. Благодаря, господин председателю. Разбираемо е, че всички въпроси бяха отправени към а, госпожа министър-председателя като представител на председателството на съвета и аз не бих искал да а, настъпвам в нейна територия. Използвам все пак предоставеното ми време, за да обърна внимание на необходимостта от а, фискална консолидация, съчетана с мерки за економически растеж. Надявам се, че ще бъде много активен партньор датското председателство в тази посока, за да работи прагматично и да търси решения. Тук в парламента има широка подкрепа за вашата програма и можете да разчитате на него, както и на Европейската комисия Нека да сложим край на крухите, кухите обещания и да заработим за европейския семестър. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Торнинг Шмидт. Господин председателю на Европейския парламент, уважаеми господин председателю на Европейската комисия, уважаеми депутати, благодаря ви за вашите е, бележки. За мен беше наистина голямо удоволствие да участвам в този оживен дебат, който проведохме днес. Кога, това, което аз ще отнеса от този дебат е ясното убеждение, че да, наистина, не всички сме е, обединени в становището си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 а, все пак а, получих, а, получихме потвърждение, че има подкрепа за датската програма, за което ви благодаря. Ще направим всичко, за да можем наистина да а, бъдем достойни за вашата подкрепа. Времето е малко, но позволете ми да очертая няколко от въпросите, които вие засегнахте. Господин Баросо и господин Дол повдигнаха въпроса за много многогодишната финансова рамка. Ние ще работим по този въпрос по време на датското председателство. Това ще бъде един от големите приоритети а, да работим а, по многогодишната финансова рамка. Още повече, да ще работим за а, финансовата перспектива, да можем да използваме общите ни ресурси за създаване на новия работна заетост и а, растеж. По въпроса за данъка за финансовите операции, който беше повдигнат от редица депутати, искам да кажа нещо, за да се избегне всякакво недоразумение. Датското председателство ще работи по този проблем а, а, като един честен посредник. А, също така а, ще се опитаме да засилим финансовото регулиране. Много въпроси бяха повдигнати за Унгария. Господин Ферховстът, господин Моралес. Вие знаете, че днес след обед това ще бъде обект на пленарно заседание. Позволете ми да кажа обаче съвсем накратко, че комисията играе много важна роля като пазител на нашите договори. Те са установили, че има основания за започване на процедура за нарушение. Това трябва да се вземе много сериозно. Ние напълно подкрепяме начина по който комисията работи по тази криза. Те подкрепят правилата, които ние имаме и е, ние искаме да кажем ясно, че подкрепяме комисията. Всички държави членки имат задължението да спазват законите. Това е неотменна част от нашата работа в Европейския съюз. Много хора говориха за кризата с дълга. Беше подчертана необходимостта да се намерят европейски отговори на тази криза. Преди обаче всички да решат, че това е криза на Европа. Искам да напомня на парламента, че причината, поради която ние имаме криза с дълга в Европейския съюз, е, е защото държавите членки не са следили своите бюджети. Именно това е причината и трябва да фокусираме вниманието си върху този въпрос и да намерим европейски решения и да не забравяме, че причината, поради която сме изправени пред економическа криза, е, че държавите членки не спазваха собствените си правила. Това ме, наве, ме води до намаляването на кредитния рейтинг рейтинг на някои държави членки. Господин Ферховстад цитира Standard Poor's. Аз също знам какво казват те, те а, говорят за липсата на растеж и перспективи за развитие на Европейския съюз. Това, което те казаха, не е казано от социал-демократи или от европейската левица, казано от Standard Poor's. И трябва да се работи по тези инициативи. С това стигам до дискусията за растежа и работната заетост, което беше засегнато от много от вас. Господин Свобода, госпожа Ханс, изброените депутати и много други. По този въпрос искам съвсем ясно да кажа, че европейските економики трябва да се консолидират. Това е необходимо. Именно а, датското председателство и Дания ще е, подкрепя фискалните мерки. Но искам да кажа обаче, че не е достатъчно да фокусираме вниманието си само върху консолидирането. Трябва да работим за растежа, за работната е, заето, защото младите хора в Европа очакват това от нас. Трябва да създадем европейски работни места. И защо да не се върнем към един от най-големите успехи на Европейския съюз, а именно единния пазар именно вътрешния пазар създаде растежа и работната заетост. Именно затова ние искаме да довършим работата по единия пазар. Следователно, председателството на Европейския съвет и аз смятаме, че ние на 30 януари ще поставим акцента по, върху този въпрос. Не само ще обсъждаме консолидацията, ще обсъждаме растежа и работната заетост. Именно това искаме да направим. Много от вас споменах директивата за енергийната ефективност. Аз мога да повторя, че ако искаме да видим ясни резултати, трябва да бързаме. Това е възможност, която се открива пред нас. Имаме Европейски парламент, който иска това, е, е, председателството иска да направи това. Е, то може да бъде постигнато само ако ние си сътрудничим. Много от вас зададоха въпроса за европейското единство, господин Дал, господин Хол и други. Нека да кажа съвсем ясно – а това, което разграничава Европа е нашата ангажираност с нашата солидарност и единство, но и ангажираността ни с общностия метод. Аз знам, че ако гражданите на Европа слушат този дебат, те ще се зададат въпроса какво значи този общностен метод. Но аз искам да кажа е, и днес, че той все още заслужава да бъде защитен, защото той означава, че Европа няма да бъде управлявана от най-силните, ще бъде управлявана от закона, от демокрацията, а това е една кауза, която си заслужава да бъде защищавана и си заслужава да се защити не само а, в полза на малките държави членки, но а, в полза на всички. Общностният метод трябва да бъде голямата ни цел. И бивши колеги, приятели, уважаеми евродепутати, нека да постигнем това, нека да работим заедно, нека да постигнем истински осезаеми резултати за европейските граждани. Обедена, сме, че мож, обедена съм, че можем да го направим и ако го направим, ще очертаем пътя към едно по-богато бъдеще. Благодаря.